институции, като стоя и така нататък, и дали ще има на разположение превод, дали ще се приемат и групи посетители. Е, я то бързо важно питание. Я Това е много важен въпрос. И така за ваша информация. Изготвям в момента имейл, който ще подпише лично и който ще бъде до всички вас – и до всички, които не са успели да дойдат. Имейлът ще бъде изпратен около 11 часа и ще съдържа отговорите на всички въпроси, чието отговори знаем. И един от въпросите е зададеният току-що от вас въпрос. В четвъртък ще се проведат срещите на всички комисии без гласуване могат да се проведат и по-малко формални заседания. Служителите на Европейския парламент ще присъстват, просто няма да има пленарно заседание. И така, всичко с изключение на пленарното заседание ще тече по план. Така че групите, които присъ... Е, посещават парламента, ще бъдат е, допуснати в парламента. Става дума за групите, поканени от депутатите. Те ще получат достъп до залата, ще имат възможност да влязат в пленарната зала, но няма да наблюдават пленарно заседание, тъй като такова няма да има. Това е единствената разлика. Няма да има пленарно заседание, няма да има гласуване. Тъй като тази седмица се съгласихме да не гласуваме. Всичко останало ще тече по план. И така в четвъртък и в петък можете да подпишете и списъците за присъствие. Това също не е променено. Останалата информация ще бъде включена в имейла, който ще получите най-късно до обед. така че ще бъдете информирани за това, за какво сме се споразумяли. Вчера се срещна председателският съвет, срещна се и бюрото на парламента и много въпроси бяха разрешени. От днес работи работна група, в която участват и служителите на парламента. Тази работна група е постоянно поддържа контакт с мен за всички важни въпроси, по които трябва да се вземат решения възможно най-бързо и за тази седмица, и за следващата. Следващата седмица е седмица на заседание на парламентарните комисии и не е добре да се блокират е, тези заседания, така че трябва да се подготвим и за дебатите в Брюксел. Все още не са взети решения по този въпрос, но такива решения ще бъдат взети следващите няколко дни. Ще ви информирам за това какво предстои да бъде направено възможно най-бързо. Следващата точка в дневния ред с изявленията на комисията и съвета по отношение на прекъсването на въздушния транспорт в Европа. Нека да започна с няколко коментара. Както знаете, решенията, които се вземат за следващите няколко дни, трябва да бъдат взети от изпълнителната част на европейските институции. Тоест, комисията и съветът. Те трябва да действат и действително те са много активни от миналата неделя насам, но и ние като депутати имаме своите задачи. Особено във връзка с по-дългосрочния по-дългосрочната реакция на кризата. Трябва да видим как да реагираме на проблемите с заседанията на комисиите и на тези, които очакваме за мини-сесията в парламента. И така призовавам ви, дами и господа, в коментарите си да предложите и възможни решения за това как парламентът може да разреши настоящите си проблеми и проблеми, които се отразяват и на европейските граждани. Ето в момента има е, трудности с стигането до Страсбург и до Брюксел, но това е наш вътрешен парламентарен проблем. Въпросът е как да разрешим затрудненията, с които се сблъскват гражданите в цяла Европа. Това е важният въпрос тук. Трябва да видим как може да се подобри положението първоначалните часове и дни, именно изпълнителната власт носи е, най-голямата отговорност и затова много се радвам, че тук присъстват представители и на съвета, и на комисията. Давам думата на министър Диего Лопес Гарида. <clears throat> Благодаря, господин председателю. Достатъчно добре известно е вече на всички, че въздушният транспорт има стратегическо значение. Той засяга всички граждани в тяхното ежедневие и естествено, че се отразява на цялата економика. Когато във въздушния транспорт възникнат проблеми, възникнат прекъсвания, които обхващат повече от една страна, стратегическият характер на въздушния транспорт става още по-ясен, а последствията още по-тежки. Тъй като сега са засегнати повечето от страните членки на Европейския съюз, настъпи истинска, неочаквана, небивала криза. Тази криза трябва да се разреши по някакъв начин. Парадоксът е, че Европейският съюз всъщност няма достатъчно правомощия в това отношение, т.е. по-малко правомощия, отколкото в други области. Въпреки това той трябва да реагира и да предприеме действия. В условията на тази въздушна криза в Европа се откроиха два елемента. Първо, кризата се оказа изключително тежка и на второ място, законните права, правомощия на Европейския съюз да се намесва са твърде ограничени. Така че никак не е лесно да се предприеме каквото и да било на ниво Европейски съюз. Все пак ние реагирахме. Какво направихме? На първо място държавите членки се обърнаха към а, летищните власти за за получаване на информация от комисията в Лондон. Знаете, че има такава научна комисия, която изследва вулканичната пепел. Тази комисия реши да се ограничи въздушния транспорт за да се гарантира сигурността, рискът трябваше да бъде сведен до минимум и то на базата на първите данни на Евроконтрол, получени от въпросния на научна комисия, която съществува от няколко години в Лондон. Това е комисията по вулканичната пепел. Европейската комисия, европейските органи разгледаха тази информация. В последните дни се проведоха множество технически заседания, които се увенчаха с, така да се каже, заседанието на министрите на транспорта вчера. През, в събота и неделя Председателството работи с комисаря Калас, на когото сме много благодарни за активността, защото сега сме подготвили много по-адекватна, по-прецизна реакция на това, което се превърна в продължителна криза с дълбоки последствия за целия Европейски съюз, а и за страните извън него. Работата през последните дни приключи с препоръка на Евроконтрол, приета на вчерашното заседание в Брюксел, съвместно с Евроконтрол и представители на летишните власти, както и с представители на ИАТА. Взе се решение от днес Евроконтрол да определи три зони. Първо, зона с най-голяма концентрация на вулканична пепел с абсолютна забрана за летене. Втора зона, чиста зона, зона в която няма никаква пепел, свободна за прелитане. И трето, междинна зона с ниска концентрация на вулканична пепел, позволяваща безопасно летене в която ще се разрешават полети в зависимост от данните, постъпващи от Евроконтрол през 6 часа. Решението за това разрешение се взема от националните компетентни власти. Вероятно ще могат да бъдат създадени съответните коридори или допълнителни зони с допустимо прелитане. Това е техническата препоръка на Евроконтрол, приета от 27-те правителства на страните членки на Европейския съюз единодушно, което означава, че пристъпваме към европейски подход. Така че вече има европейско решение. Беше направено предложение на държавите членки как да се действа. Те го приеха приеха предложението на Евроконтрол и сега вече ще действаме съвместно. Разбира се, че приоритетът е и си остава сигурността. Тук компромиси няма да има. Това повтаряше и комисаря Калас през цялата събота и неделя. Има зона където няма да се допуска прелитане. Ще се опитваме да изследваме реалните размери на риска на базата на данните, постъпващи от Евроконтрол. Те ще бъдат не само от Лондон, но и от тестови самолети без пътници, които ще извършват опитни полети. Ще разговаряме и с производителите на самолетни двигатели, с, властите отговарящи за сигурността на полетите. Това са все мерки, приети от извънредния съвет на министрите на транспорта вчера по предложение на Испанското председателство. Тоест, ставаме по-динамични, стъпваме на научна основа и разчитаме на техническите решения на Евроконтрол. Говорих за междинната зона. Тук държавите членки трябва да подходят координирано, нещо, което министрите на транспорта също приеха единодушно. Държавите членки трябва да направят всичко възможно, за да предложат на гражданите альтернативни превозни средства, защото в противен случай основното, едно от основните права на европейските граждани, мобилността, ще бъде ограничено. Трябва да очакваме да се очакват и сериозни економически последствия. Това ще обясни комисаря Скалас. Ще се създаде работна група под ръководството на комисара Калас, е, комисаря Алмуня и господин Рейн, които другата седмица ще представят доклад за економическите последствия от кризата. И не на последно място, ще има, след това ще има нов извънреден съвет на министрите на транспорта, който ще се занимае с економическите последствия. Повтарям, вече имаме координиран европейски подход, като на първо място остава сигурността. За нас е важно да защитим правата на гражданите. Господин председателю Бузек, много се радвам, че парламентът ще води принципни общи разисквания по тази тема. Защото по този начин ще се изпълни една основна задача на парламента, именно да представлява свой, гражданите на Европа, реагирайки на тази неочаквана криза за да знаем какво ще правим и за в бъдеще. За всички вияснения. Благодаря, господин министр. Благодаря за всички разяснения, които ни представихте. Искам да ви уверя и моля съобщете това на съвета и на Испанското председателство, че Европейският парламент е готов да сътрудничи. Отварни сме към възможността за провеждане на дебати в комисиите на парламента, тъй като те ще работят следващата седмица. Е, трябва да участваме в тези усилия, тъй като ние сме избраници на гражданите в Европа. И затова е, бихме искали да помогнем на комисията и съвета Разбира се, е, отговорността за тези решения е в ръцете на изпълнителната власт. Там думата на комисаря Сим Калас. Господин председател, дами и господа, много се радвам, че имам възможност да е, представя действията на Европейската комисия във връзка с кризата във въздушното пространство на Европейския съюз във връзка с изригването на вулкана Яфяла Йоко. Бяха засегнати хиляди пътници е, поради изпирането на въздушното движение. В понеделник сутринта е, Евроконтрол свика е, телеконференция и бе проведена и извънредна среща на съвета по транспорта. Има четири основни послания, които излязаха от тази среща. Всички министри а, е, искат ефективно разрешаване на кризата. Националните мерки а, е, трябва да вземат предвид това, а, е, че тук говорим за един а, глобален а, въпрос. А, още в неделя проведохме телефонни разговори, в които стана ясно, че всички са готови да а, поемат своята отговорност и да сътрудничат. Второ, безопасността остава на първо място. Трябва да осигурим най-високите стандарти за сигурност за своите граждани. На трето място министрите се съгласиха от варенето и затварянето на въздушното пространство за движение да се координира на европейско равнище. В тази връзка бяха определени три е, зони. Зоната, в която има най-голяма плътност на а, е, а, е, пепел, е зона, в която ще бъдат забранени всички полети. Втората зона е зона, в която все още има остатъчна пепел или а, е, някаква пепел – но полетите вече са е, възможни. Всичко това ще се потвърждава и от е, властите на държавите членки. И третата зона е чистата зона без какъвто и да било прах и пепел от вулкана. Евроконтрол е, предоставя на всеки 6 часа обновени карти и информация на националните власти. Чрез тези мерки Очакваме и приложението на програмата за един европейско набе и е, за мрежата е, на ръководителите на въздушното движение. Нещо, което бе свързано и с пакета Европейско небе, по който работихме миналата година. Бе създадена и работна група от комисари по тези въпроси. Вчера говорих е, и с представителите на авиолиниите, които казаха, че все още няма как да оценят а, натрупаните загуби, но за тях в момента е много по-важно да възстановят възможно най-бързо полетите. Важно е да видим как можем да помогнем на въздушния а, транспорт и на превозвачите. И накрая, а, трябва да се погрижим за, правилата, за правата на пътниците. Правилата са добри, а знаем, че те са добри, но трябва да настоим правилата да се прилагат по-добре. И вече имаме няколко идеи за това как да го направим. А сега нека да направя коментар по отношение на няколкото, според мен, преднамерени опита да се осложни ситуацията и да се объркат гражданите по отношение на това кой каква отговорност носи. Може би някои от тези действия са били свързани с това, че е, предстоят избори в някои страни, но трябва да е ясно на всички, че такива инсинуации трябва да се пренебрегнат и да се има предвид какви са ясните правила. Мерките се вземат на национално равнище в момента. Разбира се, няма нищо лошо в този модел, модел и можем в момента а, да а, мислим и за това как той може да се а, подобри. Но най-важното е да подчертаем, че всякакви твърдения, че европейският модел се е провалил, са напълно неоснователни. Тук говорим за изключителна ситуация. Изрикване на вулкан, поради който въздухът се напълни с пепел. Нещо, което е изключително необичайно. Много необичайна ситуация и още през уикенда провеждахме много консултации за това как да я действаме. Така че настоявам тук, че министрите на транспорта взеха мерките, които можеха да вземат в Европа. Тези решения се взимат от независими органи, имайте предвид. И както и господин е, Гари доказа, Евроконтрол още в петък се свърза с комисията и министрите на транспорта. И всички те заявиха своята готовност да поемат своята отговорност. Но най-важното е, е че тук решенията не се взимат по някакъв произволен начин, напротив, вземат се от специалисти, от независим орган, да говорим за живота на хората. В крайна сметка. И в понеделник сутринта бе проведен на извънредна среща на Евроконтрол, при която се прояви много високо желание за сътрудничество от всички страни, за подпомагане на дейността в тази област. И отново, нека да подчертая, решенията в тази област не са от компетентността на Европейския съюз. Те се взимат на национално равнище, но на европейско равнище се правят усилия за по-добра координация и е, би било добре за в бъдеще да създадем европейски подход към този тип бедствия и европейски начин на координация. Най-важното е да се възстановят полетите, да полетят самолетите, за да могат да се върнат пътниците у дома си или да стигнат до своята дестинация. И е, това бе подчертано на срещата вчера. Така стоят нещата. В момента работим в тясна връзка с съвета и с Евроконтрол следим внимателно ситуацията и ако е необходимо ще бъдат взети и допълнителни решения. Но смятам, че типът контрол, който се провежда по-настоящем е изключително подходящ като реакция на ситуацията. Благодаря много. Благодаря, господин заместник-председател на Европейската комисия, господин Калас. И сега, от името на НП, давам думата на госпожа Вортман Кол. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на представителите на комисията и съвета за обясненията които дадоха във връзка с кризата в въздухоплаването. През последните дни стана ясно, че не само Европейския парламент има проблеми, когато отпадат полети. В криза са в такива случаи, то особено дълбока криза, европейската економика, европейския бизнес, работата на летищата, на туристическите агенции, на авиокомпаниите бе блокирана. Да не говорим за трудностите, които изпитват пасажирите, които не могат да достигнат до желаната от тях дестинация. Естествено, че сигурността е на първо място. Пасажирите трябва да бъдат превозени по възможно най-безопасния начин. Но въпросът е, е как да се реагира. Естествено, че става дума за едно ново явление, именно е, облак от вулканична пепел над Европа. Въпросът е обаче как е, е би трябвало да се намери най-доброто решение. На сигурността е на първо място, безопасността е, безспорно е първи приоритет, но и желанията и е, плановете на пътниците трябва да се съобразяват. Трябва да имаме предвид естествено и развитието на, на важните економически отрасли. Има структурни мерки, които очевидно са необходими по отношение на европейското въздушно пространство. В момента е необходимо, колкото е възможно по-бързо да се реагира авиокомпаниите е, търпят е, щети. Е, същото се отнася и за компаниите, които са оператори на летищата. Ще ти търпят и туристическите агенции, и пътниците. Как точно ще се разпределят щетите, как, кой ще ги поеме, кой ще намали риска за гражданите, това е основният е, проблем. Авиокомпаниите в момента се ръководят от е, директивата за правата на пътниците. Така че е, ние тук може би сме призвани да помислим за това как да регламентираме за бъдеще е, случаите на форс-мажорни обстоятелства в които се намираме в момента. Би трябвало да помислим, естествено, и за това как компетентните органи в националните държави могат да допринесат за едно по-бързо излизане от настоящата криза. От името на социалистите и демократите в Европейския парламент Мартин Шулц. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, смятам, че тази криза има и своето човешко измерение, за което днес непременно трябва да стане дума. Не са един и двама. Десетки хиляди са хората, които чакат някъде като корабокрушенци, за да се приберат у дома. Мисля, че тази сутрин трябва да помислим за тези хора. Много от колегите ни тук в парламента имаха подобна съдба през миналата седмица. Имаме и депутати, които все още се намират някъде. Има и много хора, които не могат да достигнат до работните си места, не могат да се приберат от дома, децата им не могат да отидат на училище, понеже не са се прибрали от отпуска. За тях никой не се грижи и те нямат пари. Искам да подчертая, че съчувствам на тези хора и се надявам, че колкото може по-бързо те ще бъдат заведени по домовете си. Въздухоплавателните компании са много важни за системата. Те транспортират не само хора, а и стоки. Виждаме, че загубите, които възникнаха сега вследствие на изригването на вулкана, имат много по-големи економически размери от загубите, възникнали на 11 септември 2001. Така че апелирам към а, комисията, ако ще има вътрешно държавни помощи за а, въздухоплавателни компании в риск, нека те да бъдат обмислени. Освен това, не бива да забравяме, че въздушният транспорт е част от една доста чувствителна инфраструктурна концепция защото в момента, в който е прекъснат този транспорт, не сме в състояние да го компенсираме. Затова смятам, че идеята, която имахме още преди 20 години, а именно разширяване на трансевропейските мрежи и най-вече на железопътната мрежа, е изключително важна альтернатива. Сега видяхме, че това е альтернатива, решаваща за нашето оцеляване. Колегата Кадрал ще спомене някои елементи. Аз ще кажа само едно. До ден днешен нямаме оперативна съвместимост между европейските влакове. Един немски влак ИЦЕ не може да се съвмести с испанската железопътна мрежа и така нататък. Така че питам се дали сме взели правилните решения в парламента. Не бива да действаме кампанийно, а наистина да реализираме концепциите си. Мадам... Благодаря ви. Госпожа Гезина Майснер. Благодаря, господин председател. Поздравявам господин комисаря и е, господин министър от Испания. Междувременно вече установихме през последните дни, че природата е по-силна от всяка друга технология и техника. Ние същевременно трябва да кажем, че в Европа не сме чак толкова е, далеч от е, е, целите, които преследваме. Говорим от 20 години за промени в транспорта, говорим за едно единно европейско е, небе. Естествено, че всичко това, което предприемаме, не можем да попречим на изригванията на вулкани, но все пак всичко това, което сме предприели до сега, ни дава възможност да реагираме по-добре, да работим в рамките на Евроконтрол. Както каза колегата Шулц, все още има проблеми по отношение на железопътната мрежа, но ние все пак не сме чак толкова отдалечени от проблемите на реалността. Опитваме се да направим всичко възможно. Естествено, че за гражданите възникнаха огромни проблеми и естествено, че нито един национален министр не може да е, от освободи въздушното пространство и да каже не, нека да възстановим полетите, след като института в Лондон е, изпраща данни, които ни предупреждават за опасността. Не можем е, е да е, не се съобразяваме с е, научните данни в този случай, които говорят за е, наличието на опасност. Естествено, че има щети и за гражданите, и за работодателите, и за е, въздухоплавателните компании. Хората искат да се върнат у дома, искат да се върнат на работа, в училищата и така нататък. Но в рамките на Европа все пак съществуват альтернативни възможности в транспортната система, така че има, има видове транспорт, които биха могли да се използват. Естествено, ние трябва да помислим как ще се справим с настоящата криза в транспортния сектор. Той така и така бе обхванат от криза, която сега се задълбочава и същевременно целта ни трябва да бъде е, максимални възможности за мобилност, е, за придвижване на гражданите в Европа. А инак, е, естествено, не можем да очакваме вулкана да ни обещети и Природата си има свои закони, но ние като хора сме призвани да реагираме по възможно най-добрия начин. И точно за това се изгражда работна група под егидата на заместник-председателя на комисията Сим Калас. И аз съм сигурна, че с необходимото чувство за отговорност ще се обсъдят всички възможности за излизане от настоящата криза. Благодаря ви. Това бе изказване от името на Съюза на либерали и демократия, а сега от името на зелените Майкъл Крамер. Уважаеми господин председател, мобилността в Европа през последните 6 дни се промеви неимоверно, като причина не беше борбата срещу измененията на климата или скъпото самолетно гориво, а самата природа. Вулканът в Исландия за пореден път показа на човечеството каква мощ притежава природата. Нека това да бъде полука за нас за в бъдеще. Човекът не е всесилен и никога няма да бъде всесилен. Реакцията на изричането издигването на вулкана наистина беше правилна и европейска, защото наистина пепелта поврежда самолетните двигатели. Ето защо Евроконтрол постъпи отговорно, поставяйки като виш приоритет сигурността на пасажерите. От името на фракцията на Зелените искам да благодаря това, за това на Евроконтрол и всички подкрепящи го европейски министри, особено немския министр на транспорта Петър Рамзауер. Трябва да окажем подкрепа и на Сдружението на пилотите Кокпит, които смятат, че ниските пробни полети над Европа са нещо безотговорно. И защото наистина е все едно по какви правила ще падне или ще прелети един самолет. Затова зелените осъждат авиокомпаниите, които отдават приоритет на сигурността и изтласкват на заден план. Приоритет на економическите си интереси изтласкват на заден план сигурността. Всички политици трябва да устоят на натиска на авиокомпаниите и да не прехвърлят на пилотите отговорността за сигурността на пасажирите. Тези, тази седмица осъзнахме недостатъците на националната и европейската транспортна политика през последните десетилетия. Политика, която пренебрегваше железопъсния транспорт. Политика, която прехвърли цялата тежест на авиотранспорта. 14 милиарда плащат годишно европейските дънакоплаци, само защото няма данък върху самолетното гориво, за разлика от данъка върху железопътния транспорт. Нека да направим един важен извод. Влакът е не само най-сигурното транспортно средство, той е крайно необходим, за да осигури нашата мобилност и да сложи да спре климатичните изменения. Благодаря на всички железопътни компании, които помогнаха сега да се преодолее кризата. Нека изригването на вулкана в Исландия да бъде пред... предупреждение за всички нас. Бъдещето на транспорта може да бъде успешно само ако решението за него не се вземе за една нощ. Нека европейски, европейците да поставят други приоритети. Нека комисията и съветът да променят приоритетите и да отдадат повече внимание на железопътния транспорт. Европей... Благодаря ви. От името на групата на европейските консерватори и реформатори, колегата Питър Вандален. Господин председател, още веднъж видяхме колко голямо е въздействието на климата върху транспорта. Избухването на вулкана допринесе за всички тези проблеми и трудности. Въздушното пространство над Европа е затворено вече от няколко дни. Струва ми се, че затварянето на въздушното пространство бе знак е, за отговорността на е, всички компетентни органи, защото всички данни, които получаваме и от е, тестовите полети, показват, че все още е на лице опасност. Дали 92 година или 89 година. Полетите, които бяха провеждани, не, не ни доказаха достатъчно ясно, че съществува опасност и не бива да рискуваме трябва да поставим на първо място безопасността. Концентрацията на пепел в третата зона все още е достатъчно висока. Естествено, че тази концентрация на пепел трябва да се има предвид, когато ние е, говорим за възобновяване на полетите е, на определена височина, в определени зони, е, би трябвало, след като няма данни за опасно на концентрация, да се позволят полетите. Така ние ще можем по един оптимален начин да облегчим и бизнеса, и авиокомпаниите, и гражданите. Е, поставя се под въпрос и оборота и е, възможностите за бързо реагиране на въздухоплаването в Европа в противен случай, ако, да кажем, ние продължим да държим цялото пространство затворено. Нека да мислим и за економиката, и за гражданите. Благодаря ви. А сега от името на Обединената левица Латърбиски. Господин председателю, решенията на властите, отговарящи за сигурността на пътниците, да не я застрашават, беше абсолютно правилно, макар че това доведе до затваряне на въздушното пространство за дни наред, макар че доведе до огромни економически загуби за авиокомпаниите. Според мен е безотговорно днес, че, това, че днес някои авиокомпании изпращат пилотите си във въздуха на собствена отговорност. Какво значи на собствена отговорност? Също така приветствам, че комисията разсъждава да отпусне държавна помощ на онези компании, които са засегнати най-дълбоко от кризата. Когато Европейският съюз и държавите членки под, помагат да се избегне поне по-нататъчно влушаване на положението, това е правилно. За в бъдеще при отпускане на държавни помощи трябва да има задължителното условие авиокомпаниите да не намаляват персонала си, нито неговите заплати. Трябва да се гарантира също така, че авиокомпаниите няма да съкретят отпуските или заплатите на своите служители за дните, в които те не са могли да се появят на работните си места. Време е комисията да приложи и гарантира най-вече европейско наблюдение над сигурността на полетите. Преди всичко това наблюдение трябва да бъде насочено срещу социалния дъмпинг. Говоря за държавните помощи, отпуснати на банките, които всъщност спечелиха от тях и не поступиха социално. Конкуренцията и стремежът към печалба – не бива да излизат на преден план и да изтласкват назад сигурността на човешкия живот. Благодаря. Е, Благодаря ви. Благодаря ви. А сега от името на групата Европа за свобода и демокрация, колегата Ендрико Франческо Сперони. Благодаря ви, господин председател. Според мен ситуацията след избухването на вулкана показа, че ние се забавихме с действията. Още в четвъртък сутринта знаехме за избухването на вулкана. Четири дни бяха необходими на съвета, за да се събере. Имам предвид видеоконференцията на транспортните министри. Естествено, че безопасността е най-важно, но защо в крайна сметка е, в е, Белгия се наблюдаваха някои едномоторни е, самолети и защо Тоест, защо едномоторни малки летателни апарати да не могат да прелитат, да кажем, в Белгия, независимо от това, че знаем, че около 8 км е височината на облака. На но се е, пускат е, полети на определени височини, макар и само с персонала, макар и само с пилоти. Нима е, авиокомпаниите се чувстват свободни да поставят е, на риск живота на персонала. Да, е, ето най-сетне се получи е, известна координация в действията на европейските държави, но като че ли пак закъсняхме безопасността трябва да бъде на първо място. Това е нещо напълно естествено, не го поставяме под въпрос, но а, наред с а, безопасността ние трябва да помислим и за а, разумното. Не, не върви някакси изведнъж да се забранят всички полети. Напротив, е, трябва да мислим и за това как ще осигурим оцеляването на един от най-вижните е, економически сектори в Европа. Става дума не само за туризма, става дума не само за транспорта и въздухоплаването, става дума за цялата европейска економика. Спомнете си за е, атентата на 11 септември 2001 година. Апелирам за сериозни действия и е, колкото е възможно по-бързи и експедитивни действия. Благодаря ви. Благодаря от името на независимите депутати. Давам думата на госпожа Ангелика Вортман. Уважаеми колеги, сигурността разбира се, че трябва да е на първо място. Рискът да се повреди двигателят на пълен самолет и да падне върху населено място не може да се поеме. Помните, през 1982 година британски самолет прелетя през такъв облак пепел. Имаше и машина на КЛМ, който премина през разреден облак от вулканична пепел и двата самолета се отърваха на косъм. Приветствам решението да се затвори въздушното пространство поради криза и да се поема отговорността, която всъщност носят пилотите за поверените им хора. Да, провеждат се пробни полети, но на определена ниска височина и при видимост. Освен това, за тези пробни полети трябва да се каже следното. При машината на КЛМ имаше облак пепел, но той не се виждаше. Така че е, природата трябва да се уважава. Разбира се, че има тежки економически последствия, но въпреки това човешкият живот е по-скъп от економическите блага. Ето защо, припомняйки авариите, за които говорих, приканвам към много по-голяма внимателност. Благодаря ви. Следващите оратори, господин Матио Грош, е, има думата за две минути. Благодаря ви, е, господин председател, господин комисар, господин е, председател на съвета. Дебата за въздушното пространство в Европа се провежда, за съжаление, в ситуация на криза. Но това е дебат, който отдавна трябваше да бъде проведен, защото става дума най-вече за това как да се координират действията в Европа и как да си подсигурим е, альтернативни възможности в рамките на железопътния транспорт и шосейния транспорт. Естествено, че координацията е, е нещо много важно и ето, че е, действията на съвета, на комисията показаха, че това е възможно. На първо място трябва да поставим безопасността на гражданите. Е, економическите аспекти не са чак толкова съществени. Евроконтрол и националните органи за безопасност на въздухоплаването взеха правилните решения. Днес е, продължаваме да чуваме мненията на различни експерти и те доста се различават е, е, понякога помежду си, но ето, че въздушният транспорт отново преживява криза след като вече е, веднъж бе изпаднал в една много дълбока криза след 11 септември 2001 година най-вече. Затова ние сме призвани да помислим за европейски пазарни е, пакети от е, действия. Трябва да помислим и за това как да подпомогнем засегнатите сектори. Естествено, помощ, да, но не за сметка на пътниците. Пътниците се намират в ситуация, в момента, в която, за съжаление, техните на хартия записани права няма да бъдат реализирани. Очевидно, поне не в пълен размер. Ние трябва да се постараем да ги гарантираме напълно. Мисля, че в бъдеще единото европейско небе ще ни даде възможности за много по-добри, бързи и координирани действия. Благодаря. Благодаря много. Давам думата на господин Алка Драуи. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин комисар, в този дебат има три важни елемента. Първо, трябва да се вземат мерки за гражданите, които няма как да се е, приберат. Е, има права на пътниците и много от тези пътници е, вече са получили някаква грижа, някакво ниво на комфорт, но все пак хаосът на летищата е огромен. Затова призовавам комисаря да бъдат изготвени европейски правила, за да можем да имаме ясни планове за това как може да се помогне на хората в такива ситуации. Второ, призовавам да се създаде работна група а, с участие на комисията да и държавите членки, за да може да се а, е, помогне на връщането на гражданите в тяхната страна. А, има хора, които са а, е, доста по-далече няма как да ползват други типове транспорт и това означава, че им се налага да чакат доста по-дълго. Трето, необходимо ни е по-дълбоко сътрудничество на европейско равнище. Е, програмата Европейско единно небе е, е, е добра, тя би помогнала в бъдеще, но е, много важно е как се вземат решенията. В момента няма европейски компетенции в тази област. Вчера в Европа бе приложен един доста консервативен математически модел, в който се изчисли най-лошия сценарий на това, какво може да се случи с вулканичната пепел и пепелта се разглежда като облак, но в Съединените щати използват друг математически модел, който а, показва, че а, облакът а, е само над вулкана. Така че трябва да видим а, как можем да осигурим ефективност. И така, а, добре е да се изредят различните възможности, но ни е необходим европейски подход – но в никакъв случай не трябва да се заблуждаваме, че можем да а, а, възстановим а, загубите на всички, които са засегнати. Благодаря, господин Стеркс. Минута и половина. Господин председател, позволете ми първо да се обърна към председателя на съвета. Става дума за а, вашето председателство, за предишното, а също и за след, следващото председателство. Как а, е, ще е, продължите да действате. До този момент винаги сме установявали, че когато искаме да предприемем някакви мерки за подобряване на ситуацията в това отношение, съвета е блокирал нашите инициативи. Е, би трябвало да помислите за общоевропейски решения. Това е полуката от настоящата криза. Наистина, колегите вече посочиха, че става дума не само за въздушното пространство, става дума за координиране на действията на националните компетентни органи. Твърди се, че Европа, Европейския съюз няма толкова много правомощия. Да, наистина няма на кого дължим това. Има един единствен център в Лондон, който е специализиран именно по определени въпроси и сега е, неговите решения всъщност са от първостепенно значение, когато се взимат решенията за освобождаване на въздушното пространство или не. Би трябвало да разработим е, е, необходимата документация, за да е, създадем най-сетне един европейски център за контрол на полетите. От е, години предлагаме това, но от години, както казах, от страна на съвета е, се показва нежелание. Би трябвало да помислим за всичко това и естествено би трябвало да помислим и за отпускането на държавни помощи. Госпожа Дюран. Благодаря, господин председател. Хиляди хора днес се намират в изключително трудно положение. Ние съзнаваме това, но вулканът ни напомня, че че сме прекалено зависими от въздушния транспорт. Нека да се замислим как организираме живота си. Никой не може да каже дали изригването на вулкана ще спре или няма да спре през следващите седмици. Трябва да подкрепим комисията и съвета да продължават да прилагат принципа на а, предпазливост, да поставят сигурността на първо място. В фармакологичния сектор, например, също бяха предприяти мерки, може би малко прибързано бяха взети тези мерки, именно прилагайки принципа на предпазливостта. Сега става въпрос за нещо съвсем друго, но смятам, че е отрешаващо значение да се отдава приоритет на сигурността. Естествено, че въздушният транспорт е от изключително значение за Европа, което означава, че рано или късно ще трябва да помислим за транспортиране на стоки по железопътния, с железопътен транспорт. Естествено, че сега приоритета е да се върнат хората по добовете им, да получат някакво обещетение за това, което им се е случило. Необходимо ни е структурна подкрепа. Например, преминаваме към видеоконференции, не само за парламента. Ако сме по-подготвени технически, щяхме да сме по-малко зависими от въздушния транспорт. Господин председател, ако спомена Европейския парламент също може да преразгледа организацията на своята работа. Понякога можем да не идваме тук за цяла седмица, а да организираме работата си по друг начин. Нека не бъдем толкова зависими от въздушния транспорт, защото природата ни показа колко сме слаби. Нека да преосмислим цялата си система. Не само във връзка с Бялата книга. Нека да помислим и ние за използване на други транспортни възможности. Благодаря ти, Изабел. Сега една минута Ричард Чернецки. Bardzo żałuję, panie przewodniczący, szanowni państwo, że jak się wydaje... Господин председател, дами и господа, много жалко е, че е, толкова много от моите колеги преди е, да вземат думата днес не са се обърнали към експерти. Към хора, които са прекарали хиляди часове в пилотската кабина. Опасявам се, че тук виждаме една политическа дискусия и че едва ли не съветът се обвинява за изригването на вулкана, нещо, което е абсурдно. Смятам, че решенията на Евроконтрол бяха взети е, твърде прибързано и е, твърде много съображения бяха разгледани като еднакво важни. Аз смятам, че е важно да има постоянно наблюдение. Това е един от важните уроци, които можем да извлечем е, от тази ситуация, но при всички положения решението, решенията, които бяха взети, можеше да бъдат различни. Благодаря, господин Чернецки. Минута и половина за Жаки Анан. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, мисля, че в момента е добре да изразим своето състрадание към хората, които страдат по един или друг начин от тази ситуация. Да правим състрадание към гражданите, към служителите на авиолиниите, които не разполагаха с кой знае какви средства, но се опитаха да се погрижат за пътниците. Лесно е да се критикува, особено а, след като мине облакът, но мисля, че сигурността на пътниците е най-важната най-важното съображение тук, защото в крайна сметка е по-добре един пътник да е недоволен, но жив, отколкото да е загинал. Много важно е да има добра координация в Европа, така че по-добре да се разяснява ситуацията на гражданите и да се дава информация на онези, които имат нужда от е, информация. Добре е европейска, да има един европейска агенция в тази област, която работи е, възоснова на твърди научни доказателства. Трябва е, да работим също така и по допълването на различните средства на транспорт – така че транспортът в Европа да е по-добре координиран. И така, господин председател, за да се избегнат каквито и да било е, съмнение тук, е, искам да има комисия за разследване от Европейски съвет. Госпожа Росбах има думата. Ще поставя на преден план два много важни въпроса. Въздухоплаването е е, прекратено и е, няма е, конкуренция. времено американските и азиатските авиокомпании, които не са засегнати директно, също в крайна сметка търпят щети, защото не могат да кацат в Европа. Така че щетите, които търпят въздухоплавателните компании, ще бъдат основния проблем в следващите дни. В Financial Times тези дни излезе една много критична статия, в която се казва да всичко в момента е забранено. Що се отнася до въздушното пространство, може би би трябвало да оставим и за европейското въздушно пространство решенията да се взимат от американците. Да, ако продължим така е, и не се обединим около основния принцип безопасност, е, наистина е, ще задълбочим кризата и ще се приближим до катастрофата, защото гражданите би трябвало да стоят на първо място и тяхната безопасност. Въздухоплаването е сектор, който е много уязвим не само от гледна точка на терористични атаки, но и от гледна точка на природните бедствия, както сега установяваме за пореден път. Би трябвало да помислим за е, альтернативните възможности, за железопътния транспорт, за високоскоростните влакове, е, които в Европа биха могли да конкурират авиокомпаниите. Две минути за госпожа Хубнер. Благодаря, господин председател, господин министр, господин комисар. Сега знае много по-добре, отколкото преди седмица, колко е, колко е, е скъпо това, което става това бедствие вече се отрази на доста крехката европейска економика. Има сериозни финансови последици. И така, нека да говоря за две неща. Тук първо, трябва да предложим държавна помощ като компенсации за загубите на авиолините, нещо, което бе направено и в Съединените щати след 9, 11 е, септември 2001 година. И това е въпрос, който е добре да се повдигне в комисията. Но а, въпросът е комисията знае ли какви могат да са тежестите на, а, на тази компенсация финансова гледна точка. Възможно ли е държавната помощ да е най-доброто решение? Няма ли други възможности, които могат да се разгледат от Европейската комисия? И второ, искам да говоря за европейската, европейските способности за управление на кризи. През първите дни не бяха проведени консултации и координация между съответните власти в поне 80% от европейското въздушно пространство. А пък мисля, че най-важното тук е координацията. Смятам, че ако процесът на координация бе започнал по-рано, ще да бъдат взети по-добри мерки. Виждаме, че такива бедствия, които засягат гражданите ни, могат да се появят и извън европейската територия и извън, извън европейската економическа зона. Така че въпросът ми е как можем да се получим от това бедствие, за да подобрим а, капацитетът на Европейския съюз за управление на кризи, така че да бъдем по-ефективни, когато възникне криза. Благодаря, госпожо Хюбнер. Давам думата на Ханес Свобода за една минута. Президент... Благодаря, господин председател. През последните дни се видях какви са альтернативите на въздушния транспорт. От Белград до Виена стигнах с кола, след това с влак дойдох тук в Страсбург. Макар, че има проблеми с пътищата, трябва да ви кажа, че са сравнително добри. Но положението с железопътния транспорт е неприемливо лошо. Помните ли така наречения план Делор? Ако го бяхме осъществили, ако имахме трансевропейските мрежи, щяхме да имаме високо скоростни влакове. А сега какво стана? След един-два часа не можеше вече да се влезе в, по туалетните на гарите и на влаковете. Хората се въргаляха по земята беше претъпкано. Наистина, господин комисар, нека да дадем нов тласък на модернизацията на железопътния транспорт, да използваме, да създадем резерви. Видяхме и през зимата не само сега с вулкана. И зимата видяхме, че резервите ни не достигат, че не издържаме економически на такива кризи. Благодаря. Gracias, колега. Un minuto y medio tiene Госпожа Билбао, една минута. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Кариго и господин Калас за техните обяснения и за всичко това, което правят. Да, добре, намираме се в ситуация на криза, която не можехме да предвидим и същевременно се позабавихме с нашата реакция и с информирането на обществеността. Пет дни са дълъг период. Би трябвало колкото е възможно по-бързо да се действа в такива случаи. Да накупаците, които и този път ще платят за кризата, трябва да знаят, е, е, че наистина правата им са гарантирани. Първо, прозрачност по отношение на решенията за затваряне на летищата и на забрана на полетите и на всичко горе е, повече информация, естествено на второ място за обещетенията. Хората нямаха възможност да вземат альтернативни решения, тъй като непрекъснато получаваха една доста разнопосочна, объркана информация. Трябва да мислим за правата на пътниците. Естествено, безопасност на първо място и на второ място права на пътниците. Обещетения. Кой отговаря за е, е, щетите, които хората търпят? Какви са сроковете, за да се изпълнят именно задълженията от страна на отговорните лица и компании? И освен това, господин комисар, трябва да уточним какво са направили авиокомпаниите до този момент, за да отговарят на исканията на пътниците и същевременно би трябвало да помислим за това какви са възможните национални помощи, по какви критерии ще се отпускат и освен това е, във връзка с е, е, отговорностите на авиокомпаниите трябва да се уточнят и отговорностите и задълженията и на работодателите и на работниците, на е, е, работниците и служителите. Благодаря. Господин Брадбърн, една минута. Благодаря, господин председател. Много неща бяха казани. Е, бе казано, че няма как да се предвиждат извиригванията на, това, на вулкани, като този в Исландия. Така, в ювелините няма как да предвидят такива събития. И като се има предвид и економическата криза, смятам, че този тип екс екстремни мерки, сварянето на цялото, економи... на цялото въздушно пространство почти на Европа, трябва да се базират на много сигурни доказателства. Евроконтрол всъщност добави към осложненията на ситуацията и своето лошо управление. Това, че имаше изчаквания с 6 или 8 часа и всеки път се отлагаше информацията, ма, направи така, че пътниците не можеха да планират други средства за транспорт. И е, в крайна сметка изглежда, че научната информация е нещо като това да си оближем пръста и да го вдигнем във въздуха, за да видим на къде духа вятъра. А, мисля, е, че е, е необходимо информация да се предоставя по много по-координичен начин. Госпожа Девейрак има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Приветствам това, че европейските правителства избраха подхода на предпазливостта затваряйки въздушното пространство. Това беше правилното решение, защото сигурността на пасажирите трябва да бъде на първо място макар че има авиокампании, които желаят незабавно отваряне на въздушното транспор... пространство на база на резултатите от един-два пробни полета, те не са прави. Говорихме за альтернативните възможности. Тук ще подчертая, че фактът, че нямаше достатъчно влакове, това отежни ситуацията. Имаше и стачка в железопътния транспорт. Сега трябва да подкрепим и комисията и съвета, които са взели решение да отпуснат помощ на най-силно засегнатите авиокомпании. Но нека това си остане извънредна мярка. Освен това, трябва да се наблюдава как авиокомпаниите обещетяват пътниците, чието полети са били анулирани. Тук не бива да се злоупотребява с клаузата за форс-мажорните обстоятелства. Имаме регламент 261 от 2004 година и в него ясно е записано как трябва да се действа. Когато няма альтернативна възможност за транспорт, не е допустимо да натоварваме финансово пътниците. Освен това, отпадналите полети трябва да бъдат, парите за отпадналите полети трябва да бъдат възстановявани. Някои авиокомпании отричат, че е така. Има и туроператори, които също трябва да възмездят пътниците си. Колегата ти чао, минута и половина. Благодаря, господин председател. В Европейския съюз е, изключително много граждани използват е, въздушен транспорт. 22% е, на национално равнище, малко повече на европейско и 34% извън, летят извън Европа. Какво стана в Европа? Над 16 000 полета бяха отменени и изключително много а, хора останаха по летищата. Пътниците трябва да се информират и тяхната безопасност трябва да е нашия приоритет. Именно за това в Европейския съюз трябва да има ефективна система за прехвърляне на пътниците към е, други видове транспорт. Към пътен транспорт, чрез пътен транспорт – към морски или речен транспорт. И така, много, ако това бе е, вярно, много граждани вече щяха да са достигнали до своята дестинация, ако този тип транспорт е, и тази организация е съществуваше. Именно заради това трябва да се работи по транспорта в Европа, така че да има бързо скоростни влакове във всички страни. Също така е много важно да се разработи вътрешния воден транспорт – но трябва да покажем, че имаме политическа воля да движим Европа напред. Благодаря. Минуто и медио пара su Следващият оратор за минута и половина е господин Галахар. Бих искал да приветствам положените усилия господин, от господин Калас и от министрите на транспорта за разрешаване на тези проблеми. Мисля, че е добре да не забравяме, че все още сме в ръцете на майката природа. Аз съм от Ирландия и За да стигна до Европа, трябва да прекъсвя морето два пъти. Така че гражданите на Ирландия са много по-засегнати от много други граждани в Европа. Имаше е, голямо отчаяние е, в, Европ... в Ирландия, когато се разбра, че ще имат е, такива проблеми и затваряне на въздушното пространство. Много граждани на Ирландия в момента не само не могат да излетят от Ирландия, но не могат и да се върнат там от различни места по света. И а, Има пътници, е, които трябва да се третират е, приоритетно. Економическото въздействие на това бедствие също е изключително тежко. Много важно е да се засили ролята на евроконтрол, защото вулканите не зачитат географските граници. Трябва да се координира дейността на централно равнище, не може да се работи е, с национални мерки в 27-те държави членки. Един от най-големите проблеми председателят прекъсва оратора. Госпожа Вики Фарт, една минута. Thank you. The ash cloud. Благодаря. Облакът пепел доведе до сериозни проблеми за пътниците и за бизнеса, е, който бележи големи загуби. Много е, наши колеги е, също не могат да стигнат до тук. И е, трябва да благодарим на председателя за това, че отреди, че не е демократично да се гласува без присъствието на тези депутати. Защото много често е, депутатите от по-далечните страни е, в Европа е, чувстват, че са пренебрегнати. Трябва да се насърчат научните изследвания в областта на различните природни бедствия, включително и природния, включително и вулканичната пепел. Също така трябва да си дадем сметка колко зависими сме станали от самолетите и трябва да се инвестира и в телеконференции, и в бърз железопътен транспорт. И накрая трябва да се съкратят разходите за придвижване и парламентът може да е пример тук. Госпожа Манеско, една минута. Благодаря, господин председател. Изключителните природни бедствия, като, например, изригването на един вулкан, няма как да се планират. Но ам, не можем да си позволим да реагираме и неадекватно на такива ситуации. Трябва да планираме действията си и смятам, че а, действията предприяти от а, комисията не бяха а, достатъчно добри. Почти седмица мина, откакто изрикна вулкана, пък все още не знаем какво да очакваме за напред. Какви са мерките, които могат да се вземат по отношение на пътниците? Мерките бяха изключително фрагментирани и не бе помогнато на гражданите да използват възможно най-много маршрутите, които все още са отворени. Единствената възможност да се реагира добре в такава ситуация е създаването на едно единно европейско небе, координирано от Евроконтрол. Миналата година бях докладчик по единното европейско небе и е, преговорите с, съвета бяха изключително трудни. Мисля, че е крайно време държавите членки да разберат какво се случва. Действията на държавите членки не бяха адекватни, не бяха достатъчно добри и не предоставиха възможност на пътниците да пътуват по альтернативен начин. Дори и без бедствия, по настоящем не може един човек да си купи билет от север за юг на Европа лесно. И е, трябва да се има предвид, че държавите членки е, трябва да си дадат сметка, че не е достатъчно да са подготвени в своята страна. Трябва всички държави членки да са подготвени и трябва да има европейска координация и да могат да се вземат бързи решения на европейско равнище. Благодаря, господин Маринеско. Давам думата на минута за минута и половина на господин Ламбринидис. Дуна фенете. Στην ηφαιστειακή φουρτούνα που έχει χτυπήσει. Добрият капитан проличава при буря. А вулканът избухнал в Исландия изпрати облаци към Европа, които показаха, че нашата система не функционира особено добре. Координацията настъпи, макар и бавно, но економиката също не действа достатъчно бързо и адекватно на ситуацията. Не е достатъчно само да е, очакваме обещетения от е, фирмите, които е, допринасят за економическите щети в момента. Необходими са и други действия. Националните власти трябваше от самото начало да започнат да координират действията си с метеорологическите служби и с Евроконтрол най-вече. Едва сега и то под натиска на авиокомпаниите започва отваряне на европейското пространство стъпка по стъпка. Не бива да поставяме под въпрос регламента за правата на пътниците на авиокомпаниите. Автоматично всички права на тези пътници би трябвало да бъдат спазени и така както предвижда регламента пътниците трябва да получат обещетения, макар че авиокомпаниите и изобщо въздухоплавателните е, предприятия не желаят очевидно да покрият всички щети. Благодаря, господин Ламбринидис. Господин Белет, Иво Белет, две минути. Господин председател, господин комисар, колеги, добро утро на всички. Наистина намираме се в изключителна, извънредна ситуация. Сега въздух, въздушният транспорт пострада повече, отколкото след 11 септември. Оказва се обаче, че наистина не сме подготвени за такава ситуация въпреки усилията на персонала на туроператорите, например, и на персонала на авиокомпаниите, много пътници се почувстваха изоставени. Трябва да се предприемат мерки против това. Господин председателю, трябва да имаме авариен европейски план за координация при такива ситуации. Трябва да се предвиди повече информация и повече подкрепа за пътници, които изпадат в, положение, в такова положение. Те трябва да знаят към кого да се обърнат, къде да отидат. Трябва за в бъдеще да работим по този въпрос, защото последните дни ни показаха, че Европа трябва да инвестира много повече в изграждането на трансгранични високоскоростни железопътни мрежи. Вижте колко е важно това. Вижте какво стана с е, въздушния транспорт. Нека стратегията на Европа до 2020 година да предвиди и инвестиции в тази област. Благодаря. Благодаря за минута и половина Йолайнен. Президент. Благодаря, господин председател. Като че ли е, сме го предвиждали. Ние имаме е, в Комисията за опазване на околна среда доклад е, по собствена инициатива. Колегата Джоял де е оратор и става дума именно за ситуации, при природни бедствия. Ние ще е, говорим по този доклад и в комисията, и тук е, при следващата пленарна сесия. Така че да се надяваме, че ще напреднем малко в нашите действия. Но при всички положения сега установихме, че не сме е, достатъчно подготвени за природни бедствия от е, този вид и с е, тези измерения, така че би трябвало да е, предвидим по-кратки срокове, пет дни, за да се проведе един е, е, тестов полет и за да имаме по-точни данни за състоянието в атмосферата, това е един дълъг срок наистина. Би трябвало освен това да си дадем сметка, че днешната ситуация показва, че е необходима повече Европа. Хората не са доволни, хората търпят щети в момента. Независимо от това, че вие, господин комисар, казвате, че се прави всичко възможно и сме го направили. Но хората не са доволни. Да, затова ни е необходима повече Европа. Би трябвало в рамките на Лисабон, естествено, да помислим за това как можем да използваме Лисабонския договор, за да подобрим нещата по отношение на въздухоплаването и защитата на правата на гражданите. Благодаря ви. А сега госпожа Анделво. Благодаря, господин председател. Парализа на придвижването, бедствия, пълен хаос. Това са думите, които се използват често, за да се опича ситуацията, свързана с затварянето на небето над Европа. Има и много тежки економически последици, и преки, и непреки. Много се радвам, че може да се даде някаква специална помощ на авиационния отрасъл заради случилото се. Но честно казано, трябва да не забравяме, че са засегнати 750 хиляди европейци, някои от които все още не могат да се доберат до дестинациите си. Не може да се чака пет дена преди да се проведе видеоконференция, за да се координират действията на министрите и да се е, определят е, различните зони. Трябва да се действа е, с възможно най-голяма предпазливост, но нека да не забравяме, че днес все повече от тези зони се отварят, а вулканът все още действа. И така, какви са гаранциите за сигурност, които се а, предлагат на гражданите? А, и а, защо, ако е толкова сигурно, не можеха да летат полетите и по-рано? наблюдава се ситуацията, но кой може да вземе решение дали е, въздушните коридори са напълно безопасни? Ако положението продължи в този си вид, ще се или се влуши, ще се наложи а, още по-голяма координация между мерките на държавите членки, ще трябва да се действа на базата на научни факти. Но също така трябва да не забравяме, че е необходимо да се върнат а, хиляди граждани в своите а, в страните, в които живеят те дори нямат достатъчно информация в момента. Благодаря, госпожа Дълво. Дам думата на госпожа Аяла Сендер за минути. Благодаря, господин председател. Мисля, че трябва да се замислим за отговорността, която носим. Не е достатъчно на правителствено равнище или на а, равнище агенции да се разменят статистически модели. Испанското председателство каза, че е необходимо да има общо европейски подход. Да, така е, защото настъпи хаос, с който националните правителства не можаха да се справят. Хиляди пътници са отчаяни. Те трябва да се приберат по домовете си по най-бързия начин. Естествено, че не бива да се забравя принципа на сигурността и, и предпазливостта, защото става дума се не само за сигурността на онези, които летят, а и на онези, над които се лети. Ето, сега не достигна сътрудничеството между правителствата в Европа. Какво прави Европа? Комисарят Калас и Испанското председателство наистина реагираха за рекордно време, но не беше достатъчно бързо. Просто трябва да се направят много важни изводи от сегашната ситуация. Не е достатъчно да разглеждаме правилата, не е достатъчно това, което се прави например, обещетяването, сигурността на пътниците, очевидно няма клаузи, които предвиждат сегашната ситуация. Трябва да преразгледаме и начина, си на, начина на работа на администрациите. Те не могат да затварят просто врати в събота и неделя. В авиокомпаниите тък му се измъкнаха от економическата криза и сега изпадат в нова. Много бързо трябва да се действа. Несигурността също трябва да се отстрани. Необходима ни е система, която наистина да служи за альтернатива, надежна альтернатива в случаите, когато не можеш да летиш. За две минути думата има господин Задар. Пани комисажу, колежанки, Благодаря много, господин председател, господин министр, господин комисар, дами и господа. Изправени сме пред тежка криза. Въздушният на транспорт в Европа е намален не функци... и не функционира на 70%. Мисля, че трябва да се направи всичко възможно това избухване, изригването на този вулкан да не доведе до фалит на европейските авиокомпании. стана ясно, че съветът е, няма желание да финансира нови мерки за сигурност. Скенерите за тяло или за течности няма да доведат до повече безопасност, но ще бъдат скъпи за авиакомпаниите. Смятам, че беше разумно преустановяването на полетите, като се имат предвид съображенията за сигурност, но а, не можем да спираме до там. Трябва да дадем подкрепа на гражданите останали по летищата. Обсъждали сме многократно въпроса за правата на гражданите, но на пътниците особено. Но сега си даваме сметка, че авиацията е от решаващо значение за функционирането на европейската економика. Да не говорим за последиците върху а, посещен, желащите да отидат на погребението в а, Краков. Господин Лайхтрит има думата. Благодаря, господин председател. Мисля, господин комисар, е, господин е, председател на съвета, уважаеми колеги, че когато говорим за тази криза, е, засегнала много силно Европа, трябва да сме доволни от реакцията и на европейските органи, и на националните власти на първо място бе поставена безопасността. Може би сме можели в някои случаи да действаме и по-разумно по отношение на този облак от вулканична пепел, но като цяло можем да сме доволни. Въпросът сега е какво ще се случи на пътниците, които чакат някъде, за да се приберат от дома или да стигнат до целта си. Получих вчера е, съобщение от едно семейство, които от е, няколко дни са на летището в Тайланд и не могат да се приберат. Има а, хора на летището в Нью Йорк, които чакат а, от дни да а, бъдат извозени. Има пенсионери, които а, са някъде. А, по света и не могат да си позволят да заплащат по-дълго от собствения си джоб престоя си на определено място. Ние тук в Европейския парламент трябва да направим съответните предложения, да поемем инициативата, за да помогнем на европейските граждани. На гражданите трябва да се помогне. Това е основната повеля. Благодаря. Благодаря, колега. А сега достигнахме до един момент, в който ще трябва, в крайна сметка, да взимаме решения. Естествено, много е, важна е темата, която обсъждаме и точно по тази причина, може би, получих е, рекорден брой желания за изказване в рамките на процедурата. Е, спонтанни изказвания. 14 или 15 са е, записалите се до момента, а други най-вероятно чакат. Но аз е, просто няма да мога да дам думата на всички от тези, които биха желали да вземат отношение по темата. Ще е, ви позволя да говорите, докато пристигне председателят. Нека да започнем е, колегата Силвестрес от НП една минута. Една минута, моля ви, след това прекъсвам. Господин председател, искам да благодаря на комисаря и на представителя на Испанското председателство за поднесената информация. Смятам, че в момента става дума не да обсъждаме сигурността, тя е гарантирана. Имаше природно бедствие. Самолетите останаха на земята, така че нямаше ситуация на застрашеност за пътниците. Можем да бъдем доволни от това. Въпросът е дали не сме могли да предприемем нещо по-рано, за да отворим по-рано въздушното пространство в някои райони за да не бъдат толкова големи економическите щети за авиокомпаниите и изобщо за економиката. Възможно ли е това? Трябва да отговорим на този въпрос. Има хиляди пътници, които също не могат да мръднат от местата си. Благодаря, Тарабела. Euh, Благодаря. При тази дискусия чухме междувременно много мнения специалисти от транспортния сектор, економисти. Чухме естествено и много-много съображения, свързани с щетите за гражданите, за пътниците. Има много хора, които не могат да се приберат от дома. По всички краища на света чакат пътници. Естествено, че става дума за огромни проблеми, които не могат е, да бъдат преодолени за една нощ, е, не могат да се вземат толкова бързо и правилните решения. Би трябвало да помислим добре, би трябвало да пресметнем всички от тези е, щети за авиокомпаниите и за е, други. Би трябвало, може би, да апелираме и към застрахователната индустрия да помисли и за случаите на форс-мажорни обстоятелства и природни бедствия от този вид. Следващият оратор. Очевидно не е в залата. Господин Масимо. Много ви моля, е, бързо да вземете думата. Да. Благодаря много, господин председател. Настоящата ситуация показва колко уязвими сме пред мощта на природата. И всички ние трябва да сме подготвени и за по-бърза реакция – приветствие. Трудно е да сме подготвени за нещо, което може да се случи веднъж на 150 години. Но, както виждаме, оказва се, че железопътната мрежа в Европа е напълно недостатъчна, така че трябва да се подобри. Има и други въпроси, на които трябва да отговорим. Първо, каква да е държавната компания, извинете, държавната помощ за застрашените е, компании? а, е, тук говорим и за доста средства. И вторият а, е, въпрос е как да изготвим стратегия, така че да можем да реагираме на кризи. Господин Масип има думата. Благодаря, господин председател. Комисарят говори за абсурдната липса на адекватни процедури. Трябва да действаме. Пропуснахме прекалено много възможности за и не направихме нищо за единното европейско небе. Не можахме да действаме както трябваше да действаме и както можем да действаме на Земята. Нека поне да направим нещо за правата на пътниците трябваше да се досетим, например, че трябва да приканим към прекратяване на стачките в железопътния транспорт. Благодаря. Господин Сикерски. Dzieje, że zaistniała trudna sytuacja w transporcie europejskim. Дами и господа, сблъскаме се с тежка ситуация в европейската авиация. Надявам се, че това няма да доведе до криза на авиацията. Трябва да извлечем съответните полки от тази криза. Що се отнася до безопасността на въздухоплаването и е, до мобилността, и двете са наш приоритет. Трябва да направим така, че развитието на всички видове транспорт да е устойчиво. Също така, трябва да се погрижим за придвижването и на хората, и на стоките. Нещо, което е много важно сега в тези времена на криза. Необходима ни е и координация и взаимна подкрепа между е, Колегата Борис има думата. Извинявай. А. Господин комисар, това бедствие показа, че в Европа ни липсват процедури за реакция на подобни бедствия. Европейският съюз трябва да може да координира решенията, свързани с въздушното пространство над Европа. Това не трябва да бъде е, изключителна компетентност на държавите членки. Също така, този тип случаи трябва да се е, регулират на европейско равнище и накрая е, логистичните мерки за блокираните пътници. Е, липсва ни мобилността на бързоскоростните влакове. Оказва се също така, че за пътниците, които са блокирани извън Европейския съюз е, са ни необходими мерки и е, на ниво Европейска агенция за въздухоплаване. Господин Арсенис. Благодаря ви. Скъпи колежки и колеги, през последните дни преживяхме нещо, което до този момент е, не сме преживявали. Беше невероятно трудно човек да стигне до Брюксел или Страсбург. Нямаше полети, така че трябваше да се постараем да намерим автобус, е, ферибот, е, влак. Много колеги, както знаем, не успяха да стигнат до седалището на парламента в Страсбург. Става дума не толкова за правилата, които се спазват или не се спазват, става дума най-вече за технологичната готовност на железопътната мрежа. Необходими са ни високоскоростни влакове, така че да могат да се развиват далеч по-високи скорости по релсите. Освен това, ние знаем, че авиотранспорта в крайна сметка предизвиква най-големи щети за околното е, среда и затова би било разумно да се помисли за ЖП транспорт. Давам думата на следващия оратор. Благодаря. Мисля, че отговорът, който може да бъде даден сега, е отговор, който ще помогне, но няма да окаже превентивно въздействие. Нека да използваме шансовете. Сега се работи върху бялата книга. Нека да, вкарам, е, да включим в нея съответните мерки, които да намалят тази страхотна зависимост от въздушния транспорт, която съществува сега. Необходимо е да създадем баланс. Необходимо е да разширим и увеличим възможностите на альтернативните транспортни средства по море и по железопътните пътища. Мисля, че господин Калас а, си отбеляза какви са нашите предложения. Много хора повториха колко е важна трансевропейската мрежа. Благодаря. Господин Бенсен herre formand der er sagt mange fornuftige ting her under debatten i formiddag men jeg mener bare at man er nødt til at se en smule fremad fordi det vi har oplevet. Благодаря ви, господин председател. По време на дискусията бяха казани много неща, които няма да повтарям. Но нека да ви съобща само, че експертите в Исландия предвиждат е, нови избухвания е, на вулкана, който в момента е активен, а може би и на съседните е, вулкани. Така че би трябвало да зададем въпроса как е, ще постигнем наистина едно по-добро съгласуване на действията. Е, оперативната съвместимост е особено важен момент. Благодаря ви. Госпожа Ажон има думата. Уважаеми колеги, на всички ни е пределно ясно, че на първо място трябва да бъде сигурността на пътниците. Показа ни го и природата. Самолетите останаха на земята, пътниците чакат до безкрай, работниците започват да се страхуват за работните си места, економическите щети са огромни. Разбира се, че ако фермерите получават обещетения, трябва да получат обещетения и хората, които сега търпят щети. Това трябва да бъде урок за Европа. Да се получим, че ни трябва по-добра връзка между сухопътния и въздушния транспорт. Трябва ни транспорт, който е по-екологичен, но и по-сигурен. Благодаря. Думата има госпожа Джудит Меркес. Благодаря ви, господин председател. Нека първо да изразим е, съчувствие е, и е, разбиране към проблемите на всички от тези, които са засегнати от кризата. Е, да, е, говорим за финансова криза, за транспортна криза, за различни видове кризи. Настоящата криза, предизвикана от природно бедствие, показва, че са ни необходими е, много действия в рамките на екологичния транспорт. Трябва да помислим за това че е необходимо да инвестираме колкото е възможно по-бързо и повече в екологосъобразен транспорт. Така че в бъдеще не само влакове да се движат повече из Европа, но и да се движат повече кораби. Това ще бъде най-добре за околната среда, а и за гражданите и економиката. След това изказване, което чухме, бих желал да се е, извиня на госпожа Мейснер. Господин председател, стана ясно, че в центъра е пътника. Искаме европейските пътници да бъдат транспортирани по сигурен начин. По сигурен начин са всички превозни средства. Необходими са ни и полети. Полетите не могат да се заместят в много случаи. Да, хубаво е да има повече високоскоростни влакове, но ако високоскоростният влак трябва да спре на границата, той става безполезен. Нека да действаме последователно. Първото, което ни е необходимо, е оперативна съвместимост на европейската железопътна мрежа. Всички политически групи казаха, трябва да има повече координация между държавите членки. Апелирам към всички. Към всички вас погледнете какво става във вашите партии. От името на вашите партии вижте какво става във вашите страни. Защото ако всички ни убедим своите партии, че трябва да отворим въздушното пространство, ще имаме по-добро развитие напред. Госпожа Корина Креца. În ultimele zile se vorbește foarte благодаря, господин председател. През последните няколко дена бе казано много за економическите загуби, които натрупват авиокомпаниите. Това е действителност и е ясно, че ни е необходим механизъм, чрез който да помогнем на тези компании, особено като се има предвид, че тази криза може да продължи по-дълго, отколкото сме очаквали. Най-важна е, е сигурността на пътниците и защитата на потребителите. Оказва се, че пътниците се третират много различно в различните страни. Необходимо ни е уеднаквяване на практиките в тази област, за да се избегнат ситуации, при които хората висят на летищата до безкрай и не знаят кога ще се отвори въздушното пространство. Благодаря. Господин Банио. Е, е, е, господин председател, господин комисар, Настоящата криза показва, че Лисабонската стратегия, за съжаление, се провали. И този провал доказва, че в условията на тази криза Европа не успя да координира своите действия Онези, които от дни чакат по летищата или по други краища на света, някъде около летищата, не се чувстват подкрепени от е, нас. Така че Европа трябва да се замисли. Нуждаем се от повече Европа. Е, и то Европа в служба на гражданите. Това показа настоящата криза. Госпожа Ферера. Благодаря ви. Ясно е, че настъпи непредвидена криза и е, безопасността е най-важна. Но трябва да извлечем полука от настоящата криза. В продължение на пет дни на европейско равнище не бе заета ясна позиция не се изясниха правата на гражданите, които чакат по летищата, не се потърсиха краткосрочни решения. Не беше направено максималното. Същевременно тази криза показа, че е необходимо уравновесено, разумно действие и отчитане на всички аспекти на безопасността, на правата на гражданите, на економическите аспекти, на загубите на авиокомпаниите и на други компании. Благодаря ви, госпожо Ферейра. Госпожин Гябелс е следващия оратор. Благодаря, господин председател. Принципът на предпазливостта е много важен но се оказва, че той се превръща в принцип на безотговорност. Принципът на безопасността се използва като извинение да се избягват отговорностите. Никой не е готов да си понесе отговорността. Когато има епидемия, всички трябва да се вакцинират. Когато изрикне вулкан, тогава се затваря въздушното пространство. Е да, обаче опитът показва, че на практика само преминаването през доста плътен облак вулка... вулканична пепел представлява реална опасност. Оказва се, че се вземат е, решения чрез прехвърляне на отговорността от един на друг и никой не е готов да направи каквото и да било, за да се избегне нашата зависимост и да се намали нашата зависимост от въздушния транспорт. Е, оказва се, че най-вероятно и Азия, и Африка ще бъдат засегнати от тази криза. Лопес Гаридо. Бързо прошу. Господин Диего Лопес Гаридо има думата. Gracias, eh, señor presidente. Bueno, yo creo que eh, claramente ha habido. Благодаря, господин председател. Мисля, че е постигнато споразумение в смисъл, че трябва да отдадем дължима, дължимото на природата. Съвсем ясно беше казано. Това е едно важно послание към всички нас. Важно е за Европа. Ние трябва да знаем също така колко важна е ролята на Европейския съюз, но за съжаление милиони европейци бяха засегнати от обстоятелствата, тъй като останаха твърде далеч от границите на Европейския съюз. А също така трябва да не забравяме сериозния ефект върху економиката на Европейския съюз. А разбира се, от всяка държава зависи по-отделно дали да отвори или не своето въздушно пространство. Но, въпреки всичко, трябва да има действие от страна на общността. Ние взехме незабавни действия. В петък стана ясно, че ситуацията става все по-сериозна и че тя ще продължи доста време. С тази мисъл Европе... Е, е, Испанското председателство, заедно с комисията, обсъждахме това по време на уикенда. Обяснявахме ситуацията и информирахме хората какво ще се прави. Това беше направено и вчера имаше изварено заседание на външните министри също така, така че ние предприехме доста действия беше взето решение, беше а, изработен план за действие за Европейския съюз. Днес започваме да прилагаме решенията взети вчера. Взети по време на извареното заседание. 8 часа днес сутринта бяха определени параметрите на 4 зони – в които няма да бъдат разрешени полети, а в други зони ще бъде разрешен, разрешен трафика, зависимост, разбира се, от условията и от природата. Но решението, което беше взето вчера, вече се прилага от днес. И принципа на предпазливостта ще бъде спазван и ние непрекъснато наблюдаваме развитието на ситуацията. Искам да подчертая отново, че общоевропейският подход даде възможност за едно много по-балансирано решение. Поредица от фактори трябва да бъдат взети предвид и да се постигне някакъв баланс. Това е една извънредна ситуация през последните дни, която наблюдаваме. И а, модела а, за оценка на риска ще бъде прецизиран още повече и Юроконтрол над, взима надлежно под внимание цялата информация от специализираните центрове. Националните власти, съответно в отделните страни, се съобразяват с това, което имат да кажат производителите на въздухоплавателни средства, също и е, специалистите в Кьолн. Всичко работи добре в координация и днес, в момента, на базата на научните данни, предоставени ни от Юроконтрол, нашето решение беше приложено на практика. Принципа, както всички знаем, на предпазливостта означава сигурност и безопасност на първо място. След това економически ефект. Комисията направи своите предложения, които вие одобрихте. През следващите няколко седмици ще подготвим доклад по отношение економическите последици от природното бедствие. Разбира се, право е на гражданите да продължат да извършат своето свободно движение. И така искам да подчертая пред правителствата на всички държави членки, че трябва да направят необходимото за репатрирането на своите граждани. Разбира се, ние ще положим и допълнителни усилия за осъществяването на всичко това, защото това е едно от основните права на всеки човек, а именно да се върне в къщи. В бъдеще, аз смятам, че ситуацията ще даде възможност за широки дискусии. Парламентът е най-доброто място за такива мащабни дискусии, за да защитим още по-добре правата на пасажирите при такива а, изваредни ситуации. Необходим е и план а, за изваредни ситуации от този характер. Както госпожа Билбао спомена, трябва да има прозрачност в действията на националните правителства и на европейските институции като цяло. Трябва да са още по-ефективни шосейните мрежи на Европа, за да могат да бъдат ползвани. Историята ни показва, че инфраструктурата във всяка модерна държава се базира на добра, на добрите транспортни средства, както по суша, така и по вода. И така Европа 21 век не може да бъде пълна като понятие и функциониране без една изключително добра инфраструктура. Така че ние говорим за ЖЕП ПП транспорта. Политически има много голямо значение това, дори символично значение, но и на практика е изключително важно да направим така, че транспортната инфраструктура да се превърне в част от общото развитие на Европа през 21 век. Както казаха и други преждеговоривши, това всичко е неразделна част от общи, общото ни усилие да подредим нещата по приоритет и очевидно това е правилната насока. Благодаря ви. Благодаря много. Процедурен въпрос. Е, това са прекалено любезни обмени на, на мнения. Хора, а хората са в лети, летищата, по гарите, където ги третират като животни. Така че трябва да има много повече информация. Трябва трябва да има много повече информация в, на Централна гара в Брюксел. Четири от шесте гишета и четири от шесте табла са затворени. Така че хората спът в гарите, в, на летищата. Благодаря ви много. Благодаря ви. Това вече беше споменато неколкократно. А защо не слушахте дебата? Защото всички споменаха този проблем преди вас. Добре. Е, съжалявам, колега. Всички тези въпроси бяха повдигнати по време на обсъждането. Съжалявам. А сега заместник председателя на Европейската комисия ще отговори, а след това ще обсъдим една много важна точка и председателя на комисията господин Барозо ще бъде с нас за обсъждане на тази важна точка. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за всички ваши изказвания. Аз искам да кажа четири неща. Първо, наистина тези събития ни карат да обмислим отново нашите стратегически планове и основният проблем е оперативната модалност, оперативната интероперативността между различните типове транспорт. Скоро ще обсъдиме отново целия пакет за железопътния транспорт, но наистина това е един много важен проблем. И вчера този проблем бе обсъден и в съвета на министрите, така че аз знам, че става дума за един много важен и много злободневен въпрос. Знам, разбира се, че е, има и много голям економически, много тежки економически последици и колегите направиха някои предложения, но трябва да бъдем много предпазливи. Знаете, че парите не идват от небитието, и за това е, трябва да бъдем справедливи спрямо всички економически оператори. Така че нещата трябва да бъдат много балансирани, трябва да предприемем балансиран подход. Що се отнася до правата на пътниците и Знам, правилата са много строги. Има правила които са приети от различните органи, законодателни органи, включително и Европейския парламент, така че знаеме на къде вървиме как, как, и по какъв начин ще прилагаме тези правила и по какъв начин да е, упражним натиск над е, държавите членки, защото това е което трябва да се направи, що се отнася до е, защитата на правата на пътниците. Много колеги споменаха нещо, което може би не е точно злободневно в момента, че е прекалено късно, че не сме били е, не сме били достатъчно подготвени. Аз бях в Евроконтрол, бях в постоянен контакт с е, министрите, но в, край, в крайна сметка всички бяхме пред, пред една дилема. Е, на, на, на, първо място беше, трябваше да бъде сигурността, сигурността и гъвкавостта, но гъв от една страна е, имаме, имахме изригване на вулкан, е, който можеше по някакъв начин да е, има последици за, за полетите, имаше много сериозни рискове и за това решихме, че е, полетите трябва да, да бъдат прекратени и е, летищата затворени. затворени. В, в неделя най-после имахме мал, такива тестови полети и Евроконтрол се е, здоби с научната информация, която бе надлежно обсъдена от всички нас сега е, а, нашия принцип ще бъде гъвкавост и е, имаме едно единно нобе. Това е един проект, който все още пред, предстои да, до, е, да оформиме, да и не разбира се, е необходима много по-добра координация в Европа. Това ще бъде ключа и към бъдещето. Това е което исках да кажа. Исках също да кажа, че самият аз и комисията публикувахме комуникета още от петък, още в петък. В тях беше подчертано, че правата на пътниците са на първо място и информация е, от страна на комисията бе е, предоставена веднага, а от неделя насам има едно много по-широко покриване, една много по-широка информационна кампания. А, е, така че, може би още 3-4 дни ще са необходими за влизане в нормално в нормален ритъм и за да могат пътниците, които са блокирани тук и там, да стигнат до е, дестинациите, за които бяха тръгнали. Благодаря ви много за всички изказвания, бележки и ще продължиме да, да обсъждаме този е, проблем и тази тема. Благодаря ви. Е, Благодаря много, господин заместник председател на Европейската комисия. Приключваме с тези обсъждания. Това, разбира се, за момента е една от най-важните точки на дневния ни ред. И мисля, че наистина трябваше да се срещнем тук в Страсбург, за да обсъдим този проблем, защото нашите съграждани очакват решения и те трябва да осъзнаят, че ние наистина се. Е, се опитваме да решим техните проблеми и ние го правим от тази сутрин. Благодаря ви. 14 комисара обсъждаха в е, обсъждането, те изслушаха нашата